Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, поздравявам ви в началото на нашето първо официално заседание след лятната вакансия. Миналата седмица се наложи да проведем едно извънредно заседание по теми, които и днес може би ще засегнем, но ще следим и през следващите дни тъй като днес ще работим по-дълго. Ви моля да имате предвид, че има една допълнителна точка в програмата. Това е ръководителя на делегацията за Сърбия, новият ръководител. С него ще имаме разговор и надявам се, че сте съгласни е, да проведем този разговор при закрити врата в края на заседанието. Две съобщения. Секретариатът подготвя резолюция за Египет и Сирия, която ще бъде предоставена на политическите групи, но зная, че има колеги, които смятат, че е по-добре да се въздържим от резолюция по темите Сирия и Египет, тъй като все още не знаем какво точно ще се случи. Е, затова ще трябва да следим много внимателно всичко, което се случва. По същия начин е, подготвяме обаче и резолюция за е, Украина и Русия. Вече проведохме разговор по този въпрос миналата седмица. Тъй, че междувременно вече изяснихме позицията на парламента. Резолюция по този въпрос ще има. Но Египет, Сирия, Украина и съседните държави в рамките на нашата политика за съседство ще е, стои в центъра на нашето внимание и е, за следващата седмица, по време на пленарната сесия, ще е, поискам комисарят Фюле да направи изявление по тези въпроси. Става дума в крайна сметка за а, въпроси, които са от спешен характер. А, едва ли а, има някаква альтернатива на едно такова предложение, но при всички положения вие можете да помислите сериозно по тези въпроси. През следващите няколко часа и до 6 часа можете да ми съобщите, ако имате други предложения. И така, сега преминавам към точката одобрение на протоколите от заседанията. Виждам, че нашият секретарият е работил много усърдно през лятната вакансия и протоколите, които са изброени тук, вече са на ваше разположение, така че ако имате възражение към тях, трябва да ги съобщите до края на заседанието. А сега преминаваме към точката бъдещето на отношенията между Европейски съюз и Асоциацията на страните от Юго-Источна Азия. Колегата Бюти Кофер е докладчик. Ние днес ще обсъдим неговият проект от доклад. 10 септември, 12 часа е крайният срок за е, внасяне на изменения. Нашата комисия е именно водещата комисия по тази тема. Сега ще проведем първата размяна на мнения, а на 9 септември в Страсбург ще имаме възможност да проведем разговор с министъра на Сингапур. Кое... Това е важно от гледна точка на документа, който подготвяме. Райнхард има думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Темата на този доклад е засилване на сътрудничеството между Европейския съюз и АСЕАН. Тоест не става дума за отношенията между Европейския съюз и отделните държави членки, членуващи в АСЕАН. Ние ще е, обсъждаме е, подписването на е, спогодби с отделните държави. Зная, че колегите може би биха искали да поговорят именно по тези по-конкретни въпроси относно отделни държави. Не това обаче е в центъра на вниманието на вашия докладчик по темата Европейски съюз АСЕАН. Става дума за един анализ на ситуацията в страните, които наричаме АСЕАН. От економическа гледна точка тези държави се опитват е, не само да установят едно тясно економическо взаимодействие помежду си, но също и тясно политическо взаимодействие. И от страна на Европейския съюз е, е, е на лице същото желание за сближаване и е, по отношение на е, политиката в най-общия смисъл на думата, защото тези страни е, започват да играят много съществена роля. Нерядко сме критикувани за това, че до този момент все още не проявяваме достатъчно силен интерес към тези държави, но мисля, че вече е, основанията за подобна критика отпаднаха е, в началото на годината. Лейди Ештън е, посети един голям форум в Сингапур. Проведе редица разговори с представители не само на Сингапур, но и на съседните държави и на други държави от АСЕАН, така че Става дума за, за интензивиране на контактите между политиците, между различни експертни групи в е, културната сфера, но и в економиката. Освен това, в доклада се спирам на редица е, процеси, които са всъщност институционални процеси. Когато е, подготвях текста, не знаех, че сме си поставили за цел да изпратиме шефовете на делегациите в Джакарта, е, така че е, междувременно е, това вече е направено. Хубаво би било да го добавим в институционалната рамка, която бихме могли да разширим и най-вероятно ще стане дума за това по време на дискусията включва и идеята за е, парламентарна асамблея между Европейския съюз е, и е, страните от АСЕАН. Това е една идея, която на мен ми се струва много интересна. Опитвам се да обединя отделни конкретни предложения в блокове, да кажем тематично да посоча кои са сферите, в които можем да засилим обмена на мнения и сътрудничеството с страните от АСИАН. Много важно е измерението във връзка с сигурността. Струва ми се, че Европейския съюз трябва да продължи естествено да артикулира всички онези проблеми, които съществуват в това пространство, но от гледна точка, да кажем, на пиратството би било много интересно и за двете страни и от взаимна изгода да се засили сътрудничеството. Очаквам да проучите е, много критично текста, който предлагам на вашето внимание, скъпи колеги, защото нямаме нужда от е, е, хубави формулировки, които обаче на практика не са изпълнени със съдържание и не могат да бъдат реализирани. В никакъв случай не искаме да създаваме само декор, само е, села, както се казва. Не. Е, е, бихме желали да формулираме предложения за инициативи, които наистина ще насърчат развитието на този регион и нашите взаимоотношения с е, страните от АСИАН. Една последна забележка. Една държава от групата на страните АСИАН е критично настроена към някои от формулировките в този текст и най-вече във връзка с споменатите е, резолюции е, и на парламента и решения на съвета, които очевидно не се харесват на всеки, но те вече са факт, те вече са приети. Струва ми се, че действително трябва да проявим воля, да потърсим общото, това, което ни свързва, но същевременно и по един адекватен начин да отговаряме на някои критични бележки на нашите партньори от АСЕАН. Струва ми се, че съм го направил. Очаквам вашите коментари. Много моля всички, които ще вземат думата, да се съобразяват с необходимостта да спазваме някакъв регламент в изказванията. Госпожа Ягле. Благодаря, господин председател. За съжаление, ще трябва много бързо да ви напусна, защото има важно гласуване в комисията Агри, така че благодаря за това, че ми давате веднага думата. Благодаря много на докладчика за неговия текст. Смятам, че това е, е един е, добър текст. Много важно е, е да представим съвсем ясно нашите виждания по отношение на отношенията ни с АСЕАН. Благодаря много и за това, че всички докладчици в Сянка имаха възможност да работят в атмосфера на едно добро сътрудничество и е, докладчикът се е съобразил с е, нашите забележки. Почти всичко, за което сме говорили, аз съм предлагала е тук в текста. Много е, важна е историята на нашите взаимоотношения. Е, тя е всъщност основата за е, бъдещото споразумение. имаме е, седем е, отделни споразумения и е хубаво да е, създадем една обща спогодба. Докладът посочва най-важните е, моменти и посоката, която според мен е правила на. Сигурно ще внеса две съвсем малки изменения, които малко ще уточнят текста. Е, същото е, бих казала и за това, че въпросът за политическата интеграция е включен в текста. Важно е във всеки случай да посочим съвсем ясно и, и наред с економическата интеграция и, е, и е, културния обмен, защото образованието, научните изследвания, е, културните контакти не бива да бъдат пренебрегвани. Ролята на парламента е включена, така че господин докладчик изцяло ви подкрепям. И независимо от това, че нашия председател в момента като че ли не слуша внимателно, за е, това, за което говорим, е, ми се струва, че ще продължим с една много съществена дискусия. Господин председател, говорим за една парламентарна асамблея, е, Европейски съюз, АСИАН. Струва ми се, че това ще бъде в центъра на дискусията също. Ще трябва да го обсъдим. Но това са основните моменти във връзка с взаимоотношенията Европейски съюз, АСИАН. Мисля, че текста може да бъде конкретизиран още мъничко, така че съвсем точно да назове нашите намерения, но подкрепяме духа на този текст. При всички положения едно засилено сътрудничество е първата много важна крачка, която трябва да направим. Благодаря, господин председател. Аз, казва господин Лейхтфрид, няма да бързам за комисията Агри, но също имам някои бележки по доклада. Смятам, че текстът е отличен. Говорили сме вече и с госпожа Егли и с докладчика. Е, действително знаем, е, че е, това е посоката и тя е вече съгласувана между нас. Струва ми се, че парламентарното измерение би трябвало да бъде подчертано още по-ясно е, още повече, че е, ние имаме вече едно такова установено засилено сътрудничество с парламентите на Латинска Америка, така че можем да следваме същия модел и по отношение на АСЕАН. Не съм абсолютно е, съгласен с казаното по отношение на измерението във връзка с политиката за сигурност. Като че ли достатъчно проблеми има в групата АСЕАН, така да се каже, вътрешни проблеми във връзка с сигурността и може би не би трябвало да, да избързваме с едно такова предложение. Но пиратството, действително, там е смислено да помислим за засилване на сътрудничеството. Тоест, е, е, духа, посоката в този текст е вярна, няма защо да се променя каквото и да било, но може малко да поизострим нещата, да ги конкретизираме и съвсем точно да ги формулираме. Е, правата на човека, устойчивост, права на жените, бихме могли да се спрем конкретно и на всичко това. Този доклад обхваща много сектори, е, но е, независимо от това е, отчита компетентността на отделните комисии в парламента. Така че е, няма да имаме, както се казва, някакви спорове по компетентност и с е, останалите е, комисии в Европейския парламент. Това е нещо, е, което искам да подчертая на всяка цена и да благодаря на докладчика за него. И така, продължаваме с удоволствие работата по този текст. Благодаря. колеги. Благодаря, господин председател, колеги. Аз, за жалост, не мога да се присъединя към аплаузите към господин Хофер. Като докладчик сянка на моята група си дадах сметка, че всъщност никой не е ни поиска нашето мнение, тъй като съм представител на демократично представена група, не мога да приема това след като обсъждаме демокрацията другаде, трябва първо да погледнем нашите демократични обичаи. Докладът засяга много важни въпроси, но подминава други. И по-специално нещо много важно за Европейския съюз. В него не се споменава един пазар, който ще бъде обхващан около 600 милиона потенциални купувачи, който ще бъде много важен за Европейския съюз. Не се споменава и финансирането. Тоест, говори се само за финансиране и Европа се превръща в нещо като банка, като банкомат, докато други страни, например Австралия и Япония, сключват търговски спогодби, от които извличат конкретни ползи. Така че, отчитайки всичко казано до тук, смятам, че трябва в доклада да се говори за възможностите за економическо сътрудничество с тези страни, да не се засягат само политическите аспекти. В една интерпарламентарна асамблея и е, и тук искам да кажа на колегите, които не си дават сметка, че това не може да стане с някои страни, които са абсолютни монархии, като Бруней, например, където няма а, въобще действащ парламент. Така че нека първо да знаем за какво говорим, какво представляват точно всички тези страни да, когато обсъждаме доклада, да не изключваме отделни политически групи. Това е демокрация. Благодаря, господин председател. Аз също искам да подкрепя колегите, които благодариха на докладчика. Според мен, много важни са два аспекта, които бяха засегнати от господин Бютекофер. А именно, че с този интеграционен проект ние не засягаме един специален регион. Имаме нужда от една обща концепция за целия регион, която да придобива все по-голямо значение в бъдеще. Това беше на първо място. На второ място е, този интеграционен проект АЗИан е много специфичен. Но тази специфичност не би трябвало да е в центъра на проекта, а важността на отношенията между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Юго-Источна Азия. Нека засегнем аспектите на културата, на науката. Тези аспекти би трябвало да са разгледани и да се разглеждат по неконвенционален начин – Бих искал да засегна още няколко пункта, които аз бих включил в доклада. Според мен, правилно е да се съсредоточим върху темата е, междуинституционално сътрудничество и правата на човека. Тук Друа, комисията Друа ще е много полезна, но би трябвало да засегнем и още един аспект, а именно устойчивостта на развитие, на общественото развитие на тези страни. Това ще даде възможност на хората да се справят с предизвикателствата на промените, в които те живеят. На второ място. По принцип подкрепям концепцията за между парламентарната асамблея, но има много процеси, които могат да се доразвият. Тук могат даже да се говори за общи мор, норми, за репери, но би трябвало да има и вградени, интегрирани мониторингови механизми. Те ще помогнат за укрепване на капацитетите на, трети страни, на тези страни. И на следващо място, една стабилна политическа връзка с региона. Това е необходимо. Не е важно толкова економическото сътрудничество, по-скоро трябва да помислим за интеграцията на други, трети индустриални сили в това сътрудничество. Защото все пак мислим за нашите граждани и за гражданите на тези страни. Благодаря за момента, за това, че е, имахме възможност да изразим мнение. Благодаря, господин председател. Аз мятам, че Проблем на Европа, грешка на Европа е, че нямаме достатъчно интензивни отношения с народите и страните от Юго-Источна Азия. Съгласна съм с господин Бютикофер да се окоръжат нашите граждани в по-интензивни отношения. Трябва да сме наясно, Америка тук играе голяма роля, но също така е, трябва да признаем, че е, вниманието ни за момента не беше съсредоточено върху тази част на света. Трябва да го признаем и за нас, за парламента. Имахме други приоритети. И е, тези страни го чувстват. Бях наскоро в Индонезия и хората се оплаткаха, че Лейди Аштън не е била на посещение до момента в тази страна. А Индонезия е най-голямата мусулманска страна в света и е демокрация от политическа гледна точка. Затова смятам, че би било много важно да имаме по-интензивни отношения с тази страна. Индонезия е член на Г-20 и също така е централна, играе централна роля в Азия като такава. Така че съгласна съм с изказването на докладчика. Смятам, че парламентарната асамблея, въпреки че някои от членовете не могат да бъдат назовани, окачествени като демократични. Въпреки това смятам, че бихме могли в тази рамка да работим заедно с парламентаристи, с гражданското общество и с някои индивидуални представители. Азиан наистина е много слабо застъпени в интеграцията, но имаше положително развитие напоследък в това отношение. В този смисъл искам да засегна борбата срещу корупцията. Това е голям проблем. Би трябвало да има механизъм за това, но това е проблем не само за тези страни, също и в нашите страни. И виждаме този феномен, така че по тази тема бихме могли да обменим добри практики. Не става дума само за прането на пари. Става дума и за борбата срещу данъчните оазиси. Имам тук предвид препоръките на Г-20. В Индонезия тази тема е приоритет други страни от Азиан също функционират като данъчни обежища. Пиратството. Пиратството е добър пример за това как може да укрепне регионалното сътрудничество и как могат да се постигнат добри резултати. Тук сътрудничеството се развива в проблема Малака, например. И искам да направя една връзка между да направя връзка към добиването на палмово масло. И връзката с човешките и социалните права и трудовите права. В този контекст трябва да се засегнат още два въпроса. Независимостта на съдебната система, това е огромен проблем във всички тези страни, особено а, с а, тези страни, които не са демократични. Ратифицирането на статута на Международния наказателен съд. Това е една основна тема. Основното послание трябва да бъде отправено към гражданското общество. Някои от страните имат мораториум в тази област. На следващо място правата на жените – това е също много важна тема. Така че мисля, че някои формулировки в тези, по тези теми биха били полезни. Благодаря, Чал Стенок. Благодаря, господин председател. АСЕАН е пример за организация, която набира сили естествено не може да се сравнява с Европейския съюз. Тя има амбиции да бъде е, политически съюз, но АСЕАН е по принцип като характер е по-скоро економическа организация, но както бяха казали и колегите, и, това е организация, която е много смесена, има много е, смесена картина по отношение на човешките права. Така или иначе, аз благодаря за доклада, но имам проблеми с някои членове. Член 6, например, в който се говори за парламентарна асамблея Европейски съюз АЗИАН. Трябва да направим проучване каква би била добавената стоеност на тази парламентарна асамблея, е, защото такива парламентарни асамблеи са много скъпи. Може да има предимства, но за момента аз съм доста спе, е, скептичен. Може би наистина едно проучване ще е уместно, което да покаже какви, какво може да, си, да очакваме от една такава асамблея. Имаме опит е, с такива парламентарни асамблеи в Източна Европа, например. Сега друг проблем. 9, е, член 19. 19. Става дума за обезлесяването и за производството на палмово масло. Мисля, че това е вътрешен въпрос за тези страни. Е, тези страни трябва да, раз, да решат въпроса как да развиват своите економики. Член 5 за Бирма. Той е проблематичен, но приветствам член 14 в който се говори за поощряване на английски език и използването му в университетите. На теория обаче в такъв случай това означава конкуренция с моята страна, Обединеното кралство. А може би не би трябвало да подкрепя точно този член тъй като Лондон все пак е център на университетското образование на английски язик, но въпреки това, това развитие, това предложение ме радва. За съжаление, ораторът говори без микрофон. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бютикофер за този проект от доклад. Ние го приветстваме. Приветстваме го от името на, външната, на службата за външна дейност. Има, има големи традиции в отношенията между Европейския съюз и Азиан, но истината е, че има липсваща брънка по отношение на ангажиментите ни към тези страни. Хубаво е да укрепим тези отношения. Това е така. Това е в интерес на Европа. Да. Европа е заинтересована да се укрепи развитието, да се поощри развитието на тези страни. Ние се застъпваме за един обединен регион, в който царува върховенството на закона. Така че ясно е, препратките в доклада към тези теми са уместни. Ние искаме да укрепим отношенията с тези страни чрез визити на високо равнище, включително и е, отношението с, отношенията с Бруней. Има нещо специфично в тези отношения Европейския съюз АСЕАН. Ние може да добавим нещо към тези отношения. Това не може да бъде направено от страна на отделните страни. Тук имам предвид принос към укрепване на пазара, на економиката. Освен това, е, сътрудничеството по отношение на нетрадиционната сигурност. И от това имаме интерес и двете страни. Искаме да от, развием отношенията си отвъд търговските аспекти в бъдеще. Политическата сигурност. Това е за което говоря в момента и това е поле за бъдеща бъдещо сътрудничество. След, мин, следващата година всички външни министри на държавите от, на асоциацията от Юго-Источна Азия ще заседават в Брюксел, ще посетят Брюксел. На тази среща ще се уточнят бъдещите цели на сътрудничеството. По принцип, докладът отговаря на нашите действия, на нашата концепция, на нашите представи за развитието на отношенията с тези страни. В преамбюла, може би има малка грешка, правят се две препратки към, а, към две срещи на министерско равнище. И имаше една среща в Бруней през 2012 година и ще има една среща на това равнище през 2014 година, така че не е имало две срещи. Сътрудничеството както казах, е много важно. Искаме да го разширим така, че то да включи и морските въпроси. Бях бе засегнато пиратството, но според нас има поле за по-обширни дейности. В Европейския съюз имаме богат опит – който може да се влее в параграф 20, да го обогати. Сега член 25 има препратка към човешките права в Бирма Миямар. Формулировката така както е в момента, може би според нас може да бъде малко умекотена. Е, подкрепяме формулировката за Международния наказателен съд и за и призива за отмяна на смъртното наказание. Благодаря. Thank you, chairperson. Благодаря, господин председател. От името на Европейската комисия ще кажа, че ние подкрепяме една голяма част от препоръките, включени в този доклад. Ще се опитам да поясня малко нашата позиция. Приносът на Европейския съюз към процесите в АСЕАН е много съществена задача за генералната дирекция, която представлявам. През измъна, изминалите месеци ние предприемахме редица мерки за разширяване на програми, свързани с параграф 23 във връзка с правата на човека, както и за засиленото сътрудничество по отношение на образованието. Това също е важна препоръка в доклада, който разглеждате, а също и новите проекти е, и управлението на тези проекти е, включително и тези по отношение на сигурността, параграф 8, са е, част от нашите е, действия е, през последните месеци. Ние подготвяме подобни е, програми, които смятаме и проекти, които смятаме, че ще подобрят е, не само положението в пространството на държавите от АСИАН, но и взаимоотношенията с Европейския съюз. Е, тясното сътрудничество по отношение на промените в климата. 18 е, параграф е, са изключително важни. Е, новият диалог за водещите споразумения и за обединяването на отделните споразумения под една е, шапка, така да се каже, ще бъдат в центъра на вниманието на нашата дирекция. И така, да чуем сега докладчика на края на дискусията. Няколко съвсем кратки забележки, господин председател. Съставянето на подобни доклади свързано с необходимостта да спазваш редица формални изисквания. По тези, така да се каже, обективни причини не съм включил всички аспекти, за които говориха колегите, но след като изслушах е, вашите изказвания, ще се опитам е, и вашите допълнения, както и някои мои допълнителни бележки да намерят място в доклада. Параграф 25 без споменат, е, който е свързан с ситуацията на рухингите, По отношение на представителя на Европейската служба за външни действия, ще кажа, че вече съм обещал на посланника на Миянмар да представим нещата точно така, както и вие говорихте за тях. От страна на Международния наказателен съд бяхме критикувани, че е, не сме включили. Е, а, а, извинете, от страна на е, групата на европейските консерватори и реформатори имаше така, опреци, че не сме ги поканили. Колежката, която е докладчик в Сянка, смята, че е била пренебрегната. Не, подчертавам, че аз съм изпратил покана за разговорите ни и срещите ни с всички колеги от е, всички политически групи, независимо от това, че е, мненията ни понякога са много различни. Е, господин Тенок, аз мисля, че вие сте имали възможност да се убедите в това. Никога не съм пренебрегвал колегите, от която и да била политическа група. Господин Тенок, моля да съобщите това на ръководството на вашата политическа група. В никакъв случай обаче е, няма да предприемам е, е, действия, които не са в интерес на нашите общи виждания за сътрудничество с региона. му обратното. Надявам се обаче, че и всички ще поддържат една такава позитивна позиция по отношение на доклада. Госпожа Демартини. Да, само бих искала да кажа на колегите, че фигурирам на официалната страница като докладчик Сянко от моята група. Смятам, че господин Бутикафер би трябвало да знае това. Това е официално на сайта. Благодаря ви тогава ви моля просто да проверите дали някъде в вашите офиси и в секретарията е, някой не е затрил писмото, каза господин Бютикофер и председателят е, го моли да се изразява по-елегантно. Е, господин председател, в началото формулирах мислите си по-елегантно, сега обаче някак си се опитвам да бъда адекватен и на то, на който колегите държ... ми държат понякога. И така, добре. Независимо от всичко, ние трябва да се опитваме да бъдем много учтиви и възпитани казва председателят. И сега преминаваме към следващата точка. Е, европейска политика за съседство. Имаме е, двама е, съдокладчици. Източната политика за съседство, е, колегата е, е Сериус Волски, а, е, а колегата Панцери е, е поел, е, така да се каже, западното партньорство е, е, и политика на съседство. Аз бих казал, че би трябвало в бъдеще да бъде точно обратно разпределена задачата между двамата колеги. Но, независимо от всичко, поне сега ще направим едно на изключение и ще дадем възможност на колегата Сериосовски да поговори за политиката за съседство е, от гледна точка на източното партньорство. Благодаря, господин председател. Нека е, все пак да се спрем на специфичните моменти в е, проекто доклада Хубаво е, е парламентът е, преди е, срещата на върха в Вилнюс да формира своето становище, да има съвсем ясна позиция. И тъй като една част от въпросите все още са в процес на анализ и внимателно наблюдение от наша страна. Процесите са много динамични. Ние е, сме си оставили една отворена вратичка, за да е, допълним и актуализираме доклада. Е, добросъседството, източното партньорство, това е моята задача. Има под вече приключени преговори за споразумение за асоцииране, някои са готови вече за подписване, е, е, други все още е, са предмет на обсъждане. Но след като вече са преведени текстовете, след би хубаво членовете на парламента да ги получат, за да могат да ги проучат съвсем внимателно и конкретно. Знаем, че има опити от страна на Русия да предотврати е, сключването на е, спогодба за споразумение, е, на спогадба за асоцииране с Европейския съюз за Украина. Точно по тази причина проведохме и разговор миналата седмица на извънредното заседание Вие знаете, че е, ние имаме ограничения по отношение на обема е, и страниците на доклада. Е, по тази причина не съм се спирал съвсем подробно на всичко, което от моя гледна точка е много важно. Е, някои от формулировките са авторски текст, както се казва, други са е, по инициатива и по предложение на мои колеги. източното съседство, източното партньорство, според мен би трябвало да се разгледа в рамките на този текст е, като цяло, а не по-отделно за всяка страна, тъй като е, не бихме могли да навлезем в специфични детайли за всяка страна. Независимо от това, че тук аз съм изброил страните по-отделно, все пак а, е, е, мисля, че един а, е, холистичен, цялостен подход би бил по-уместен в този случай. При всички положения важно е да а, определим нашата позиция съвсем точно преди Вилнюс. Моят колега отговаря за втората част е, от темата. Раз... Разговаряли сме с е, посланиците на е, отделните страни за, както и с докладчиците на парламента по напредъка, постиган от отделните страни Имената бяха изброени. Току-що господин Шивиец от госпожа Вебер, господин Шуц и други колеги са докладчици в Сянка. Работили сме много тясно сътрудничество с тях. Но, както ви казах, е, става дума за много динамичен процес, тъй като и събитията се развиват много динамично в отделните държави. На 14-16 октомври ще има е, семинар или работна среща в е, Вилнюс и тогава е, с водещи експерти ще можем да обсъдим е, текста а, в момента не ми остава нищо друго да кажа, освен, че очаквам вашите коментари, забележки, предложения, колеги и на докладчиците в Сянка и на всички останали членове на комисията. Работили сме добре с докладчиците в Сянка. Благодаря им за доброто сътрудничество. Една последна бележка по текста. Ние не се опитваме да угодим или да се харесаме на когато и да било, нито на комисията, нито на отделни партньори. Опитваме се обаче да представим нещата така, както ги виждаме, включително и проблемите, и да насърчим развитието в отделните страни. Ние смятаме, че е, трябва да използваме съответните доклади като инструмент е, в нашата парламентарна дейност, така че да насърчаваме е, демократичните процеси. Е, затова е, Настоявам в превод да получим споразуменията, още преди те да са представени за подпис на страните, но в момента, в който вече са приключили преговорите. Украина естествено е страната, която ни състава особено големи трудности, тъй като и там напоследък се осложниха е, процесите, но, както казах, във всички страни процесите се развиват много динамично. Господин Панцери, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря от самото начало на съдокладчика ми. Аз съм съгласен с общия подход е, за изготвяне на този проект доклад. И наистина разполагаме с много малки възможности, за да отразим в подробност им спецификата на отделните държави. Затова разглеждаме нещата най-общо две години след приемането на новата политика на съседство. Трябва да кажем, че вече има положителни аспекти в сътрудничеството с партньорските страни. През 2012 година и тази година имаше големи затруднения, политическа нестабилност и тежки социално-економически условия, особено но, по отношение на сигурността, гражданското общество в е, страните на юг от е, Средземно море се надига, но знаем, че продължават да стоят висящи проблеми, които трябва да бъдат е, решени решител, категорично. Човешките права, конституционалната реформа, повечето страни в момента се намират в политически преход и динамиката на гражданското общество ще играе все по-голяма роля за утвърждаване на демокрацията и доброто управление. Бих искала да ви кажа, че при разглеждането на този доклад трябва да изхождате от идеята, че е, положението непрекъснато се променя, непрекъснато възникват нови елементи. Нека да не забравяме положението в Египет, в Сирия. И затова бих искал да наблегна на а, е, факта, че ще е много важно какво ще решим по отношение, решим по отношение тези две страни а, е, в нашите а, в нашата резолюция в Египет имаше преврат прямо президента Морси. Ние трябва да допринесем за омиротворяване на страната и да позволим на египтяните свободно да изберат своето правителство. В този преход към демократична стабилност трябва да се гарантира контрол над положението. И Европейският съюз трябва да играе решаваща роля – прилагайки политика в подкрепа на конституционните процеси, на изборите, фиксиране на дата на изборите, както и приемането на програма за сериозни економически и социални инвестиции, които да позволят да се излезе от тази тежка криза. Тези елементи са свързани с, е, също с и с Сирия. Там трябва да определим нашата позиция. Европейците закъсняват. Може би трябва да бъдем по-ясни. Войната в Сирия е нещо неясно. Не знаем какъв тип точно война има. Тези страни са изтощени от войната. А, и... Вижте какъв беше вода в британския парламент. Естествено, че този, който използва химически оръжия, трябва да бъде наказан, но смятаме, че една американска интервенция няма да допринесе с нищо. Трябва да се намери политическо решение и да използваме времето до вота в Американския конгрес, за да окажем натиск върху приятелските на Сирия страни, на режима на Сирия страни и по-специално Русия да окаже политически натиск и да предоставя една пътна крашка за прекратяване на гражданската война и осъществяване на преход в Сирия. Спрях се по-подробно на тези две държави, защото когато говорим за европейска политика на съседство, не трябва да изпадаме в бюрокрация и да следваме определен дневен ред. Има важни въпроси, по които оратора трябва да изрази своята политическа гледна точка. В доклада пожелах да подчертая някои съществени елементи – на първо място необходимостта Европейският парламент да участва в политиката на съседство и да бъде постоянно информиран, да бъде приобщаван към различните прояви, за да може да се получат осезаеми резултати. Смятам също, че е, би било много добре европейските депутати да могат да участват като наблюдатели в подкомитет, комисията по правата на човека. Има нещо много важно в прехода към демокрация. Политическите партии трябва да получават нашата подкрепа. И трябва да гарантираме това, подписвайки, е, обличавайки визовия режим, под, сключвайки регионални споразумения, за да можем да поощрим процеса на регионална интеграция, да улесним движението на хора, стоки и капитали. Тъй като докладът трябва да е много кратък, а, някои въпроси ще бъдат сигурно засегнато в, чрез изменения. Социалната справедливост, например, възможността тези страни да си върнат заграбеното от диктаторите. И участието на Европейския съюз в тези е, елементи от политиката на съседство. В доклада наблягаме, че искаме да има не само една оценка на политиката на съседство, а да се е, поощри един по-динамичен дебат, така че Европейския съюз да играе все по-решаваща роля в тези страни. И с ваше позволение смятам, че това е част от европейската външна политика, защото всъщност е, тя, това е една от основните и цели – И сега се надявам на вас да добавите това, което според вас липсва. Dziękuję bardzo. E, chciałem e, zwrócić uwagę, e, że. Благодаря. Искам да кажа, че ще участваме на третата среща на върха на посветена на източното партньорство. И този доклад засяга този проблем. През миналите две години имахме много активна политика по отношение на държавите от източното партньорство, с изключение, може би, на Белорусия. Там нещата бяха замразени. Имахме интересни контакти, много интензивни контакти от страна на Европейския парламент. Имаше активност от Евронест. Там видяхме много ясно какви са предимствата и недостатъците от сътрудничеството с нашите партньори. Принципът повече за повече може да се онагледи много добре с, чрез разликите в между отделните държави. Има държави, които са отбелязали голям напредък по отношение на търговията, но има и държави, които не се интересуват от търговията с нас. Във Варшава поискахме да покажем, че тези, които искат да си сътрудничат с нас, трябва да има тази възможност. Тези, които не искат, естествено, не искат. Има напредък, има прогрес. Това е важното. И мисля, че парламентът би трябвало да изпрати ясен сигнал по отношение на политиката на съседство. Може би тази политика не бележи резултатите, които бихме искали да, да постигнем, но все пак резултати резултатите са видими. И така въпросът е дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Не зная. Някои неща не са довършени, доведени до край, някои регионални конфликти не са разрешени и в тази област няма, не виждаме за момента и шанс за напредък. Нещо ново, което би трябвало да се вземе предвид в доклада, това е, че руската мечка е отново будна. Тя винаги е будувала, но е, в момента тя ръмжи много силно, много ясно, много чуваемо. Мисля, че този доклад трябва да вземе предвид този факт. Това намекна и докладчикът преди малко. След анализа на, първото предло... на това предложение, на проекто предложението, мога да кажа, че не може да приемем текста за Грузия. Не може да осъждаме една държава. Може да кажем какво е добро, какво е лошо в политиката на тази страна, Преди седмица водихме дискусия по този въпрос и мисля, че, и, че изреченията и по отношение на Украина трябва да а, се оточнят. Там има доста положителни елементи. Сега южното сътрудничество. Аз съм голям застъпник за устойчивостта и единността на на политиката за съседство. Не би трябвало да говорим за изток, за юг, за запад. Нека използваме обща терминология, обща понятийност. Но е, надеждите, които имахме при изграждането на гражданското общество, не са изпълнени навсякъде през последните години. Е, и трябва да си извадим полука. Това, което казахме преди две години, не въжи вече в настоящия момент. Хората, които получават нашите послания, не използват нашата, нашите оферти. Благодаря. Танка Фозецна. Благодаря, господин председател. Това е проекто предложение трябва да бъде одобрено от парламента. В момента получаваме и други доклади в, и ще обсъждаме други доклади в контекста на политиката на заседство. Тези доклади навлизат в подробности по отношение на всяка отделна страна. Сега на този фон, независимо от положителните думи, при въведенията на двамата докладчици се питам каква е добавената стойност на докладите. Имам три неща, които искам да спомена в това отношение. Най-напред. По отношение на източното партньорство. Мерките там са много общи, много ограничени. И формулировките са също ограничени. Нищо не се казва в общи линии. Ако да следваме логиката, то в такъв случай би трябвало да мислим повече за мотивиращите перспективи. Добре, освен финансова подкрепа, какво ни остава друго? Не се казва нищо за другите възможни стимули. На следващо място, правилната оценка на ситуацията на политиката за съседство в източното пространство. Истината е, че резултатите не са задоволителни. Е, авторите на доклада казват, че комисията не изработва достатъчно добре програмите, че интересът на, на Европейския съюз отслабва, но защо това е така? Проблемът според мен с подобен вид доклади е, че няма истинска връзка с действието на нашите партньори. Става дума за стандарти, за критерии, е, констатират се напредък и, и, и недостатъци но има много примери за това, че подобни системи не могат да функционират дълго време, за дълго време и партньорите се разделят. На следващо място, член 6, там виждам проблем. Партньорите там се казват, че трябва да се адаптират, трябва да се дефинират наново и да признаят своите дефицити. В член 5 се казва, че гражданите трябва да бъдат поощрени да са проактивни гражданите на Европейския съюз. Поред мен това е нереалистично. И когато се казва, че европейската политика за съседство трябва да е по-динамична и да е ориентирана към бъдещето, то тогава задава се въпроса, според мен, дали не би било по-разумно в доклада да се зададе въпроса, да се помисли за това какво ние като Европейски парламент може да допринесем в политиката за съседство и какво може да изискаме от комисията и съвета, какво трябва наистина да се случи на срещата на върха в Вилнюс. Какви искаме да са нашите цели? И на, на последно място, стратегическото предизвикателство, което представлява Русия. Може би съвсем накратко мога да, да, може да се обобщи нашата цел по отношение на Русия. Може би в тази светлина би трябвало да преосмислим доклада, т.е. да се запитаме какъв може да е нашия конкретен принос като Европейски парламент към постигане на конкретни цели на срещата на върха във Вилнюс. Защото в крайна сметка там ще бъдат разисквани конкретни централни въпроси. Благодаря. Merci, euh, Monsieur le Président. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата ни колеги, господин Панцири и господин Сариош Волски, за работата по този доклад, по тази резолюция. Съгласна съм с някои колеги, че бихме желали да има малко повече визия за бъдещето на нашата политика на съседство. Искам да направя няколко коментара. А, по отношение на Сирия и Египет. не трябва да отдаваме тези въпроси в морето на политиката на съседство. Трябва да посветим специален дебат на двете държави с оглед на ситуацията там. Сега няколко бележки по работата на колегите. Бих искала да подчертая един технически аспект по последните три абзаца, те по-скоро би трябвало да отидат в преамбюла. По точка Е, мисля, че по-добре е да се спомене целта на политиката на съседство, а не само източното партньорство. Така че предлагам да се преформулира текста да, и да се припомнят целите на политиката и рамките, в които се вписва. По отношение на 16 параграф, аз смятам, че трябва да се добави понятието услуги, защото това е вече част от темите, по които се преговаря в рамките на новите споразумения за свободна търговия с четирите страни от зоната Марокко, Тунис, Египет и Йордания. Нещо по отношение на 19 ти параграф, свързан с Алжир. Алжир ясно заяви желание да ползва трансфера на технологии, а не само обикновена финансова помощ така че Европейския съюз трябва да ограничи финансовата помощ до човешките права и укрепването на гражданското общество и да предостави допълнителни технически а, предимства за а, търговско сътрудничество. И накрая по отношение на Ливан трябва да се добави една дума в 30 параграф за управлението на потоците от сирийски бежанци и това въжи и за Йордания. Това са двете страни, където има най-голям приток от а, бежанци от Сирия. Благодаря ви. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря на двамата са докладчици. Имаше и периоди, в които имахме само един докладчик по темата съседство. Тогава говорихме най-вече за източно партньорство, сега вече и за източно и за западно партньорство. Се налага да имаме отделни докладчици. Колегата Шоц споменава редица е, моменти, които обаче е, не биха могли да се е, изискват или да се прилагат по отношение на абсолютно всички страни. Аз му благодаря за това. Междувременно вече промених позицията си. Преди това съм казвала, че за Алжир, Марокко и така нататък Азербайджан би трябвало да се прилагат други критерии. Не, съгласен съм с него. Настоявам да подчертаем необходимостта от така категорично искане за е, освобождаването на Юлия Тимошенко. Отдавна настояваме за това, но не се е получило. Надявам се, че това ще стане най-сетне. Е, по отношение на е, Грузия, Армения, е, има един цял пакет от е, е, мерки, но е, една голяма част от исканията все още не са изпълнени. Също времено знаем, че руските интереси в този регион са много силни, така че в никакъв случай не би трябвало да допускаме е, влушаване на ситуацията и на нашите взаимоотношения с тези страни поради, е, да кажем, недопустима намеса на Русия. Беженските потоци, да, както знаете в моята страна, именно въпросите свързани с притока на беженци тревожим и хората. Те са и в центъра на нашите разисквания на политическо равнище, така че беженският въпрос е много важен. По отношение на Египет, проблема с коптите на всяка цена не бива да бива предебрегнат. Също времено знаем, че има случаи с мобилизиране на деца, войници, правата на човека не се спазват и от е, Хамас в е, Газа, така че е, би трябвало, когато поставяме определени изисквания към Палестина, да имаме предвид как се държат и съседите в този регион. Марокко, естествено региона на Сахел, Сахара, е, стои в центъра на този конфликт. Е, но е, не бих могъл да се спра на всичко, което може би е свързано тясно с цялата проблематика. Благодаря на колегите. имайте предвид, колега Танок, че Марокко не може да се свързва с конфликта за Сахел. Госпожа Нейц е следващият оратор. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, аз първо ви приветствам в началото на нашата работа в парламента след, надявам се, едно отморяващо и освежаващо лято. Ще поздравя с докладчиците по темата. Аз всъщност замествам колегата, която от моята политическа група действа като докладчик в Сянка. Тя е внесла вече съответните изменения, които са свързани най-вече с предложените изменения за съкръщаване на някои суми по бюджетните редове в многогодишната финансова рамка, а именно тези суми са свързани с проекти и програми, които целят насърчаване на борбата за защита на правата на човека, на демокрацията, на правовата държава е, естествено, много важни са е, съответните е, бюджетни редове и по отношение на Сирия, на Египет. Очакваме беженски потоци. Зная, че Грем Лотсън подготвя пък някакви изменения за Молдова. Но сега ще приключа с следния коментар – Нека да бъдем съвсем е, честни, включително и пред себе си. ние не можем е, просто да прехвърлим нашите демократични е, критерии, принципи и демократичната практика в тези общества, само инжектирайки финансови средства макар че те са много важни в рамките на политиката за съседство. Имах е, възможност да посетих Египет и се срещнах с представители на различни комисии. Е, и зная, че, че е, условията за отпускане на определени средства не са известни на, е, дори на нашите събеседници понякога, дори на нашите партньори, а камо ли на е, обществото в Египет. И е, се страхувам, че за съжаление няма да можем да дадем адекватен а, е, отговор на а, е, влушената ситуация в тези страни, само чрез нашите доклади а, за а, политиката за съседство. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Струва ми се, че текстът би трябвало да бъде е, уточнен от гледна точка на езиковата версия. Ще трябва да помислим за така наречените червени е, линии. когато говорим за е, политика за съседство и за това, че тя би трябвало да очертае съвсем ясно европейската перспектива за съответните страни, ми се струва, че малко попресилваме нещата. Би трябвало да сме по-внимателни, когато подбираме подобни формулировки, защото ние не обещаваме на тези страни непременно пълноправно членство. Ще обърнем внимание на доклада на е, Human Rights Watch е, по отношение на е, правата на човека. Е, става дума за е, нарушение на правата на човека в е, е, Азербайджан, да кажем, за която се говори, че е, е, е така страна в преход, вече на път е, към демокрацията. Не, не е точно така. Е, господин Брасо пък е, е, говори за Мозамбик е, и там, за съжаление, е, все още е, се сблъскваме с недопустими неща. Е, съдебната система, е, естествено и е, правата на гражданите, неправителствените организации е, в Грузия териториалната цялост на страната това са много важни е, въпроси. Е, за съжаление, там все още има много проблеми. Е, бившия министр-председател все още е в затвора. Е, също времено и нещата са още по-сложни поради е, така, особените интереси на Русия в този регион. Украина, знаем, че се намира в тежко положение в момента. Да, Би трябвало да бъдем, може би, малко по-мъдри, когато и малко по-здържани, когато говорим за либерализация на визите и така нататък. Когато формулираме нещата, трябва съвсем точно да премисляме и последствията и може би и така лъжливите очаквания, които можем да събудим, но е, това, което можем да направим при всички положения е да укрепим е, капацитета, институционалния капацитет. Е, бихме могли да е, говорим за така, за възвръщане на активите, за възстановяване на активите. Е, е, в рамките на нашата политика за добросъседство можем да окажем съответната помощ е, на е, страните, за които това е актуален въпрос. Когато говорим за Алжир и Марокко, да говорим за териториални предизвикателства е някакси неразумно. Не би в никакъв случай отново да събуждаме целият този спор по отношение на 35, е, е, да, действително, трябва да помислим как точно е, да формулираме нещата във връзка с зоната Сахел, с Западна Сахара. Струва ми се, че е време наистина Европейския съюз все пак да се заеме малко по-отблизо и по-ангажирано с проблемите около този конфликт. Друг е въпросът дали трябва да свързваме конфликта непременно с Марокко. Но той е свързан с други страни в региона. А по отношение на Египет, да, имаше си просто преврат там – не бива в никакъв случай да пренебрегваме престъпленията и използването на сила от страна на мисоманските братство. И това бе всъщност една от големите грешки и за съжаление много неприятна грешка за страната. Така че, е, естествено, е, нашите, нашето отношение към Египет трябва да се определя от това е, доколко са изпълнени предпоставките за една политика за съседство. като послание е изключително важно. Не бива в никакъв случай да пренебрегваме неговото значение. И накрая Сирия. Не, за Либия – Съгласна съм с текста, е, предложен от докладчиците, но ми се струва, че е, е, не трябва да говорим само за успешност спешност на демократичните реформи, за спешния характер и спешната необходимост такива реформи. Тези е, реформи просто е, са безвъзвратно забавени, както се казва. Така че трябва е, на всяка цена да подчертаем това. А по отношение на Сирия ми се струва, че международната общност трябва наистина да реагира. Много категорично и ясно на това, което се случи там. Използването на химическо оръжие, на невротоксични е, газове е нещо недопустимо. Това е престъпление срещу правата на човека. Седем. Седем оратори имаме в момента. Е, госпожа Любчева, извинете ме, че е, имам проблеми с името ви е, аз се казвам Руси Любчева. С уважение към докладчиците на тази резолюция, която дава един анализ, макар и не пълен, на политиката на съседство на Европейския съюз. Смятам, че тук са включени от една страна южно, източното измерение с всички страни в него и южното измерение, което е от изключително значение – тъй като по този начин ние подсилваме ролята на Европейския съюз в развитието на отношенията с тези страни, но и в решаването на възникналите и възникващи много динамично проблеми в някои от регионите. Ето за това е изключително важно резолюцията да бъде много балансирана, много премерена и като текст, за да се постигне в действителност ефекта повече за повече и да не се допусне ефекта повече за по-малко. Затова подкрепям духа на текста, но имам и някои съображения, които ще си позволя да изкажа. Именно поради сложните ситуации в някои от регионите, позицията ни трябва да бъде много добре балансирана, за да не се предизвикат нови напрежения, да не се нарушава националното достоинство на нито една страна и в същото време Европейският съюз да отстоява принципите и ценностите, към които ние приобщаваме тези страни. В този смисъл смятам, че трябва да бъде много премерен текста по отношение на термини, като например двупистов подход, положителна конкуренция, европеизация и други, защото ние трябва да търсим ефекта и трябва да търсим измеримостта на нашите политики. Дори от гледна точка на, на различните езикови версии, считам, че не винаги това е добре разбираемо дори за институциите в тези страни. Може би ще изразя малко по-различно мнение, но считам, че по отношение на източното партньорство и специално по отношение на текстовете за Украина, мисля, че трябва да бъдем по-умерени и да не персонализираме отношенията между Европейския съюз и Украина, защото политиците се сменят, партиите също променят позициите си от управляващи в опозиция, а ние търсим дългосрочни ефекти и търсим устойчивост на демократичните политики. Ако е на лице селективно правосъдие, то разбира се Европейският съюз трябва да препоръчва изпълнението на определени критерии, и те трябва да въжат не за един или за друг лидер, а трябва да въжат и да се отчитат за страните като цяло. В противен случай може да се стигне до персонализиране на демокрацията, което е не е по-малко опасно от селективното правосъдие мисля си също, че трябва да бъдем по-внимателни по отношение на текстовете за Украина и за Русия, за да не предизвикваме допълнителни напрежения. И последно място бих искала да отбележа необходимостта от по-сериозен динамичен мониторинг както на дейността, така и на средствата, които се отделят за тази политика на Европейския съюз. Благодаря. Hvala gospodine predsjedniče. Evo prošloga tjedna kad smo raspravljali o situaciji u Сирии, u Египту, više je kolega... Благодаря. Когато говорим за ситуацията в Сърбия, в, извинявайте, в Египет и Сирия, говорим за по-активна позиция на Европейския съюз, особено що се отнася до Сирия. Мисля, че всички ние сме съгласни, че подкрепяме една по-активна позиция по отношение на Сирия, но в член 22 се говори за приоритетите на дейностите на а, операциите в Сирия, но не се прави в текста рефе, препратка към а, тези факти. Ето, например, и преследването на християните липсва. Мисля, че това специално за Египет трябва да е приоритет от наша гледна точка. Захвалюем и колеги Сарио Шувольском и колеги... Благодаря. Благодаря на колегите, на докладчиците. Церош Волски и Панцери за един много добър проект доклад. Той включва някои от много важните аспекти на европейската външна политика и на политиката за съседство. Докладът е изготвен в момент, когато средиземноморското пространство и източното партньорство преживяват тежки моменти – аз съм от Харватия, която е както славянска страна, така и средиземноморска страна. И мога да кажа, че и двете пространства, Средиземноморието и източното пространство, са важни за нас културно, от културна и политическа гледна точка. Имаме нужда от добри отношения, политически и търговски с държавите от тези региони. Нека кажа нещо за нашите източни партньори. А именно и за европейската перспектива на източните ни партньори. Някои от тези държави имат по-големи амбиции в бъдеще, така че те имат нужда да им предложим по-различни инструменти. Срещата на върха в Вилнюс наближава, затова смятам, че е важно за успеха на тази среща е потвърждението или по-скоро препотвърждението, препотвърждаването на някои споразумение за асоциация. По този начин може да мотивираме демократични промени в тези страни. Тук става дума за економика и за енергетика. Според мен Украина за Украина трябва да приложим нов подход. Нека видим какво се случва и във връзките с Русия по отношение на търговията. Виждаме колко чувствителен е политическия момент. По отношение на южното съседство, мисля, че в следващите седмици трябва да променим формулировката за Сирия. Трябва да вземем предвид употребата на химическите оръжия в Сирия. Мисля, че по този повод ще има няколко изменения. Мисля обаче, че и някои неща липсват, а това е многостранния политически аспект с средиземноморските страни. Преди няколко години ние започнахме, ние създадохме с Съюза за средиземноморските държави, но от 2009 година нямахме срещи на, на най-високо равнище. И мисля, че този аспект тук липсва. Защото когато става дума за новоформиралото се средиземноморско пространство, ние не сме се срещнали още с нашите нови партньорства. Партньори, извинявайте. <clears throat> Това трябва да вземем предвид. Трябва постепенно да ревитализираме тези отношения. Това ще доведе до положителна динамика в нашите отношения. Естествено, това не може да се случи изведнъж, но може да се случи постепенно. Благодаря. Господин председател, аз симпатизирам с ваши, на вашите въвеждащи пелешки за укрепено сътрудничество, но искам да кажа и следното. Мисля, че е проблематично, но това няма да може да се промени в момента. Мисля, че е проблематично да се третират източното и южното партньорство в един и същи доклад. В, Украй... в Украина е, това няма да се разбере. От една страна имаме европейски държави, от друга страна не европейски. Аз говорих и с комисаря Фереро Валднер, говорих за това да се раздели външната политика на Европейския съюз на източно и южно партньорство. В Прага това се случи чрез инициативата на, на господин Шварценберг. Хубаво е, благодарен съм, че все още нещата се разглеждат по-отделно. Но като видим кризите от Кавказ до Сирия, когато видим всички тези кризи, когато видя, че всички тези държави са включени в един доклад, мисля, че това не е разумно. Говори се за визовата политика на Украина, за визовата политика на Египет или Сирия. Това са много различни неща. За, за момента нещата няма да бъдат променени, това е ясно, но искам поне да предложа ясни акценти. На първо място, както и другите колеги казаха, преди срещата на върха в Вилнюс, трябва да засегнем по-конкретно по темата Украина. От една страна, трябва да се укрепи е, измерението човешки права, а от друга страна обаче, трябва да мислим за проталните опити на, на господин Путин за доминантност върху Украина. Смятам също така, че е важно да се ангажираме повече с замразените конфликти в Южен Кавказ. В случая на Украина това е много важна тема, но също така важна, същото се отнася за връзките между Армения и и Азербайджан, въпроса с Нагорни Карабах, а това са все неща, които будат загриженост. Развитието в тези региони може да има последствия за енергоснабдяването на Европейския съюз. Трябва да оценим по-добре положението в Азербайджан и трябва да може би да се направи една оценка на двустранните отношения на горни, с Нагорни Карабах, както да се направи описание на ситуацията в Нагорни Карабах. Освен това, смятам, че ни трябва спешно възстановяване на Съюза за Средиземноморието този инструмент липсва. Това го виждаме и може би в текста за Южното партньорство трябва изрично да застъпим желанието за възстановяване на тази концепция за Средиземноморския съюз. Това, е, тази концепция за момента мога да я сравня само с едно а, мъртвородено дете. Благодаря. Thank you, President. I wanna... Благодаря, господин председател. Няма да повтарям нещата, които бяха вече казани. Ще се спре на следното. Най-напред, поведението на третите страни Радвам се, че господин Сервиш Волски включва този аспект. Моята група, всъщност, социалистите и демократите, засегнаха именно въпроса за поведението на третите страни. Вече повече от година ние се опитваме да намерим конструктивно решение за така нареченото селективно правосъдие. Го имам тук предвид е, Юлия Тимошенко и други подобни казуси, защото ние, е, картината е много обширна и много сложна. Украина източното партньорство, те са все важни за Европа. Така че радвам се, че господин Долски и, и неговите колеги отбелязват важността на тази проблематика. На следващо място. Ясно е, ние подкрепяме докладите, доклада и смятам, че всички политически групи трябва да работим в една посока да намерим конструктивни решения, независимо дали става дума за Грузия, за Украина или за други страни. Когато говоря за Украина и Грузия, на мен не смятам, че е уместно да говорим за селективно правосъдие от, при двете страни. Там и двамата бивши министър-председатели са в затвора, но това този подход не описва правилно ситуацията. Това обаче не означава, че ние не бива да говорим за човешките права, за гражданските права и за гражданското общество. Не, но нещо липсва в доклада. Трябва да се спомене корупцията. Това е огромен проблем във всички тези страни. И причината за това, че някои хора са в затвора и именно корупцията. Нека не си затваряме очите, така че да споменем корупцията. Освен това, трябва да споменем и економическата интеграция. Що се отнася за източното партньорство? Това е важен аспект. Економическата интеграция, да, но също така и регионалната интеграция и сътрудничество. Съгласен съм, е, трябва да се засегнат и замразените конфликти. Същото обаче се отнася и за южното партньорство. Нашата, нашия акцент трябва да падне върху Магреб страните, защото ако има шанс в тези страни да успеят, той съществува независимо от всички проблеми, които се преживяват от е, страните в Магреб, Марокко, Алжир и така нататък. Така че нека не губим от поглед регионалното сътрудничество и в този регион. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Съвсем накратко, господин председател. А може би, ако не, не може да се случи в този доклад, то в следващия трябва да се създаде една обща систематика. Харесва ми в този доклад това, което се каза за Южното партньорство, защото страните се представят а, такава, каквато е ситуацията в тях. Представят се нашите очаквания, представя се, представят се очакванията на комисията. Още в началото за източното партньорство има два големи абзаца, в които се описват нашите очакванията. Там нещата са поставени много ясно, много коректно. Но това малко замъглява дискусията за отделните страни. И това, което каза господин Постел. Мисля, че наистина може да задълбаем в описанието на отделните страни. Това тук не се случва. Затова моето предложение за един следващ доклад е повече детайли за отделните страни. think that now the floor should go to the south. Mr. Panzeri. Господин Панцери. Някои неща не могат да бъдат записани, защото докладът беше изготвен малко преди лятната вакансия. Знаете, че тогава всеки ден положението се променя. Така че тези неща ще се вмъкнат а, чрез изменения. Благодаря на всички изказали се, които в е, повече или по-малка степен подкрепяха доклада. Искам да добавя още някои неща. За да а, избегнем чистата риторика, трябва да сме много ясни и честни помежду си, да не лицемерничим. И тук се сблъскваме с един парадокс. Признаваме приоритетите, след това обаче ги подминаваме по някакъв начин. Дали става просто избор на бюджетно финансиране или обща политика. И... и всъщност не трябва да залагаме за политиката на съседство цели, които са от областта на външната политика. Е, когато някои европейски страни обмислят намеса в Сирия, е, мисля, че не е момента да, тър... Е, да търсим решение за политиката на съседство. По отношение на политическите оценки, които даваме, по мое мнение, Приемането на резолюция е най-добрия начин. Не трябва да си затваряме очите. През последните години а, имаше много сложна диалектика между а, изтока и юга и макар, че беше справедливо, а, по време на падането на Берлинската стена се предимство на източните държави, все пак трябва да добре да разбираме, че политиката на съседство трябва да бъде еднаква към източните и южните партньори. Ако целта е да, разбира се, да преодолеем грешките от миналото. Много дълго обърквахме стабилността на региона с запазването на режимите в Средиземноморския регион и когато се, паднаха тези режими, нещата се осложниха. Верно е, че е така, но не трябва да бъркаме. Трябва да си спомняме историческите уроци. Когато Рузвел искаше да избегне напредването на нацистите в Европа, Чърчил се обърна към него, смятайки, че, трябва, че може да се разчита на американците. И знаете как се е гледало после на, на източна Европа. Така че не трябва да пренебрегваме един регион спрямо другия. Трябва да имаме политика на съседство, която да бъде справедлива спрямо всички. Разбира се, е, южните страни имат съвършено различни проблеми, които имат преки последствия за нас, европейците, именно стабилността, тероризма, емиграцията. И за да не сме лицемерни, трябва, доколкото е възможно, да информираме е, европейската общественост, за да може тя да си даде сметка, че инвестициите в тези страни са всъщност инвестиции и за Европа, които ще позволят да решим и нашите проблеми. Има реално противоречие между това, което говорим и това, което правим на място. Трябва да се опитаме да начертаем а, бъдещия път на политиката на съседство. А, съгласен съм с това, но а, трябва и да решим проблемите, отчитайки спецификата на всеки един случай. И а, трябва да си създадем една обща картина, за да имаме реална политика на съседство и действаща европейска външна политика, която в момента общо взето дреме. Трябва да се събудим. Uh, Благодаря, господин председател. Най-напред. Всичко, което успях да включа от вашите забележки, е, да си запиша от вашите забележки, аз ще го включа в доклада, доколкото е възможно. Благодаря и на колегите, които се изказаха. На второ място. Нека кажа това, което не е този доклад. Аз съм съгласен с дискусията, но истината е, че някои а, от забележките бяха много положителни, много разумни, но, но трябва да отговоря на забележките за това, защо не се навлиза в детайли стран... по отношение на отделните страни. Ние не искаме да решим всички проблеми на всички страни или да преформулираме политиката към отделните страни. Ще има а, доклад след Вилнюс мобилност по, този, по тези въпроси. Сега, целта на този доклад е съвсем скромна да се оцени източното и южното партньорство. Е, и то да се направи тази оценка преди Вилнюс. Да се даде в същото време някои, ня, да се дадат някои насоки на участниците в срещата на върха Така че аз съм съгласен на доклада да е по-амбициозен, но в крайна сметка това не беше целта на доклада. В противен, в такъв случай, ако беше по-амбициозен доклада, това щеше да взриви неговите рамки. Сега съвсем накратко ще се спра на някои от коментарите господин Шивец. Естествено, Грузия, Украина, е, вашите резерви по този въпрос трябва да ги обсъдим. Това е и ясно. Няма да влизам сега в подробности, господин Танок. Съгласен съм, че няма уникално решение, единно решение за всички проблеми. Добре, трябва ни диференциран подход, това е така. Съгласен съм. Госпожа Нейца. Е, за бюджета права сте. Абсолютно сте права. Има бюджетни ограничения. И, но да видим какво ще се случи с многогодишната финансова рамка. Обаче съм съгласен с вашето предложение и с вашата, вашата нагласа. Е, госпожа Гомес. Е, да, използвам термина Line, червена линия, но това е политически текст. Е, такива неща се използват в политически текстове, независимо а, за какъв вид линия става дума или каква линия може да си представите, розова или друга, но, но мисля, че тук добре, уместно се говори за червена линия, тъй като не искаме да използваме по-силен език. Е, както каза и господин Шибец, ако се използва по-стриктен език, аз просто ще напусна. Сега за европейската перспектива. Ясно е. Европейската перспектива е всичко. Не става обаче тук дума за членство в Европейския съюз. Европейската перспектива се простира от споразумение за партньорство и сътрудничество до, асоци... до асоцииране, до привилегировано партньорство. Може някой да тълкува този израз като перспектива за членство, но това не се казва в текста. Така че аз си стоя за този термин. За Азербайджан. Прави сте за изказванията в доклада, но аз използвам тук е, дипломатичен код. Говоря за различ за сериозни дефицити по отношение на човешките права. аз съм съгласен с вашата нагласа и с вашата, вашата перцепция за ситуацията в Азербайджан, но езикът тук трябва да е дипломатичен. Сега за Грузия. Съгласен съм е, за това, което казахте, госпожа Гомес, за териториалната е, цялост, за независимостта на съдиите. Съгласен съм с вас. Сега за Украина. Говорихте за отношението с Русия. Е, нещата трябва да се вземат тук предвид, но когато правих е, текста, неща, е, ситуацията беше по-различна. Госпожо Льопчева, в светлината на това, което ви аз мятам, в светлината на дебата в Афет миналата седмица за Украина имаше имаше позиция, един една и съща позиция в целия политически спектър за Украина. Аз не съм по сме, не, не, не излизам с по-смекчена позиция, а следвам основната линия на комисията. Сега, селективната, селективното правосъдие, то не трябва да бъде толериране, това е европейската линия. Селективното правосъдие е едно от, една от трите, една от трите изисквания, с което, което бе подкрепено от всички институции, от съвета на последната му среща. Т.е. това изискване трябва да бъде спазено от, от, от Украина. Ние заставаме като парламент за тази позиция. Господин Поселт. Е, правилно трябва да бъдат споменати за, за, за е, замразените конфликти. Може би съм споменал основните елементи, например корупцията. Да, прави сте, но ако избро... бях изброил всички дефицити на страните щях, нямаше да ми стигнат 100 страници, но естествено замразените конфликти са много важен елемент. Прав сте. За провокативната забележка, уважаеми колега, от началото, а, така е, прави сте. А, поздравление за господин Свобода не става дума само за Украина, става дума за източното партньорство. Е, всички колеги получ, получихме а, съобщението от нашия председател. А, е, нещата се промениха. Има ли представители на комисията? А, е, защото нещата се промениха от търговски, въпросите се превърнаха в политически. А, и двете най-големи политически групи в парламента поеха тази позиция, поеха идентична позиция. Аз съм много щастлив от това. За, Угра... за Украина и Грузия е, вие излезохте с сходна със сходно становище като господин Шивец. Е, ще говорим с вас по тези въпроси. Но нека кажа само следното. Селективното правосъдие не, не засяга въпроса за човешките права само. Тук става дума за основите на демокрацията, от които ние не може да се откажем. Ако гражданите нямат възможност да избират а, альтернативно правителство, да избират, а, вие рушите демокрацията. Най-напред трябва, не може да има демокрация без човешки права. Ако има кандидат, за потенциален е, кандидат за президент, само защото е президент, само защото е кандидат, а не е, защото е престъпник. И това е казуса на е, Юлия Тимошенко. То тогава тук става дума за селективно правосъдие. Така аз бих дефинирал е, селективното правосъдие. Корупция, интеграция, прави сте. За това вече говорих. Сега на господин Флекенштайн. Благодаря за вашата забележка. Вие казахте, че не искате да се впускате в подробности за отделните страни. Всъщност така разбирам, че вие подкрепяте моя подход. Но казахте, че, и както ви казах, ще има доклад от друг колега, който ще засяга, ще описва ситуацията след Вилнюс. Председателят, благодаря. Преминаваме към следващата точка. Докладът на господин Суа Франка за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година всички раздели. Ще помоля господин Суа Франка да вземе думата. Eh, Благодаря, господин председател. Мисля, че колегите са запознати с различните аспекти на дискусията по бюджета, която водихме дълго преди лятната вакансия. Знаете, че в проекто бюджета за следващата година има сериозни съкрещения на кредитите особено на кредитите за участие, за поети, които значително ще намалеят. И всъщност ние от нашата комисия искахме да се възстановят някои кредити на равнището от миналата година, макар че ще има някои затруднения за 2014 година. Всичко зависи от финансовата рамка. Предвижда се нарастване на 3,6% за четвърта глава. мисля, че в нашата комисия нямаме съществени различия, може би някои нюанси само, но знаем кои са приоритетите. И съм от... Отбелязал различни становища. Има же и устно, изменение. Знаем, че сроковете са много кратки. Работихме за глачежите сянка, обсъждали сме този въпрос и преди решението на Корепер. и на а, становището на службата за външна дейност. Трябва да припомним препоръката на нашата комисия, а именно да се направи едно системно проучване, а, за да се избегне дублирането. И друг важен въпрос финансирането на специалните представители и тяхните офиси. Мисля, че това трябва да стане в сградата на службата за външна дейност. Господин Брок и господин Гуалтиери също искаха да се направи съкръщение по отношение на специалните представители, докато се направи един правилно направен бюджет ред за финансиране на тези представители по линия на службата за външна дейност. Трябва да се опитаме да възстановим равнището на кредити от 2013 година и ще бъдат внесени изменения в тази посока и по-специално от докладчика в сянка на социалистите. Има някои е, елементи, които трябва да бъдат обхванати. И е много важно да, да се спомене на е, съкръщаването на кредитите за плащане, определено от съвета на министрите, което нарушава някои специални интереси на парламента, именно наблюдателите на изпити, на, на избори. Тези кредити за плащания все пак трябва да върнат предишното си равнище по-високо от проекта на комисията. Същото въжи за партньорството. Там има съкрещение от 5 милиона. Подобно е положението и по отношенията на, с Азия и с Латинска Америка. За мен е много важно и парламентът тук трябва да се постарае да се е, направи опит да се възстановят всички кредити за персонала на службата за външна дейност. Знаете, че тази е, служба има вече поети ангажименти, така че е, съответно бюджета трябва да покрие е, нейното функциониране. И е, трябва да се спазват вече поетите задължения е, от от страна на тази служба, защото в противен случай резултатите ще бъдат нищожни. Надявам се, че опирайки се на всичко изброено до тук, ще постигнем споразумение в нашата комисия, така че да изложим нашата позиция на бюджетната комисия. Благодаря, господин Франка Мани Морис. Благодаря, господин председател. Бюджетът за 2014 година е изключително важна тема. Това ще е първата година от новата финансова рамка с масови стоки съкръщения, предложени от страна на съвета. И по принцип прияти от парламента – Господин Салафранка вече описа част от тези съкръщени, особено тези свързани с службата за външна дейност. Знаем и цифрите, свързани с другите институции. Предлагат се съкръщени от 12,5% за бюджета на Европейския съюз 2014 година спрямо предната година – но Верно е, че има политици, които приветстват това, но други изразяват своето безпокойство, защото това ще е, навреди пряко на дейността на тази е, служба за външна политика. Е, може би тук се правят е, хоризонтални съкръщения, без да се отчитат политическите приоритети. Ние, групата на социалистите, ще представим 6 изменения, съгласувани с докладчика Салафранка. Съжаляваме съкръщенията в кредитите за плащания и кредитите за участие. Надяваме се, че цифрите от бюджета за 2014 е, е, година не отговаря на предната и дори не отговаря на първоначалното предложение на комисията. Съкрещенията са много по-съществени. Това 30% по отношение на политиката на съседство и по-специално 30, и с източното, 30 с южното съсед, партньорство. Същото въжи за кредитите за фон, резервния фонд за спешна помощ. Верно, че е трудно да се задоволят всички искания и това да се съчетае с излизането от кризата или опитите за излизане от кризата. Но ние смятаме, че в някои отношения трябва да се възобновят равнищата от 2013 година, защото това е един минимум, който нашата комисия трябва да защитава. Благодаря колкото повече големи са съкръщенията, <laughs> толкова по големи амбиции имаме да постигнем някои цели. Така че тук че има голямо разминаване между възможности и амбиции. Докладчите за сянка искат ли думата? Господин Лъцинг. Ja, aus unserer Sicht geht... Госпожа Лъцинг, от наша гледна точка не става дума за това да отхвърляме само предложените съкръщения. Е, има сфери, в които действително е, бихме подкрепили съкръщения, да кажем, е, когато става дума за военните разходи, смятаме, че действително бихме могли да помислим сериозно за съкръщенията и да ги подкрепим. Но предложенията на моята група се отнасят най-вече до това да опишем съвсем точно гражданското измерение на политиката по отношение на отбраната, гражданското измерение, гражданските аспекти на, поли... на външната политика и също времено да помислим за е, отпускането и осигуряването на съответните е, средства, които ще ни помогнат да подчертаем това гражданско измерение. Но в други сфери смятаме, че действително можем да помислим за е, съкръщение и да подкрепим предложенията. Господин Салафранко. Благодаря много, господин председател. Дебата вече почти се изчерпа. Мисля, че постигнахме споразумение по редица аспекти а, и по-специално гражданското общество. А, става видно от а, цифрите, че има сериозни съкръщения по отношение на отбрана, сигурност, ще обсъдим и редица други проблеми. Ще обсъдим всичко това с докладчиците в Сянка. Знаем, че имаме и нови приоритети и няма начин да решим проблемите с по-малко средства, особено по отношение на сигурност и отбрана. Там има невероятно сериозни проблеми, които чукат на вратата на Европейския съюз и трябва да подходим към сериозното решаване на тези проблеми с разполагайки с достатъчно ресурси. И тук Европейския съюз, който е част от бюджетния орган, да носи своята отговорност. Искам да е, ви кажа, че през е, това, това ще, 2014 е първата година от новата финансова рамка и е, ще бъде много жалко, ако се демонстрира, че Европейския съюз посещава твърде малко средства на много важни дейности, например, както, каквато е дейността на Европейската служба, <laughs> външна дейност, извинявам се за повторението. Така че е, е много важно да посочим е, противоречието между големите амбиции за европейска външна политика и конкретните възможности с толкова малко пари и цифрите, които са предложени. Искам да благодаря на докладчиците Сянко от всички групи за техния принос и мисля, че вече можем да гласуваме общата позиция, цифрите, които предлагаме. Тук става въпрос за тактика. Ще изпратим нашето становище на бюджетната комисия и след това ще водим преговори с тази комисия, за да може нашите предложения да залегнат в предложенията на Комисията по бюджета. Надяваме се да успеем. Ще видим сряда, когато ще има дебат. И тогава ще се конкретизират последните цифри, които предлагаме. Taught, след като съкрещението вече е направено, то не може да бъде върнато назад. Е, да се каже, не можете да възстановите е, съкратените средства. Това е опита, който аз съм събрал след много заседания, включително и на по-висок равнище с министрите на финансите. И така, сега през септември изключва, приключва срока и за внасяне на предложения е, за изменение, а след това ще гласуваме по становището. Но сега ще дам думата по следващата тема на госпожа Нейц, която ще замести господин Качин, който не присъства в момента, но той е всъщност докладчика. Благодаря ви, господин председател. Е, ще благодаря от името на докладчика за измененията, които е, са внесени, които е, уточняват е, съдържанието на е, текстовете. Казвам това и замествайки господин Качин като докладчик, но и от името на моята политическа група. Много важно е да продължим с усилията за укрепване на ефективното е, правосъдие и е, реформите на съдебната система. Освен това, много важно е, е да се действа своевременно, да се започва бързо с съответните мерки, за да подкрепим укрепването на независимостта, на отчетността, безпристрастността и така нататък на съдебните системи ние знаем, че това е в крайна сметка и част от проблемите, свързани с Румъния и с България в рамките на предприсъединителните инструменти за помощ. Много важно е, е във всеки случай повишаване на е, независимостта, отчетността, безпристрастността, ефективността на съдебната система. Много важно е естествено и е, парламентът, и гражданското общество да бъдат включени в процеса на оценка, защото е, само така бихме могли да разчитаме на успех на тези традиционни е, инструменти и форми. В крайна сметка трябва да си даваме сметка, че така, борбата за една независима, безпристрастна, професионално и ефективно работеща съдебна система е един непрекъснат процес. Ние никога не спираме, където и да било. Не само в страните, в които така, отбелязваме някои проблеми. Господин Салафранка, благодаря господин председател. Благодаря на докладчика господин Качин, който не може да дойде днес след обед. Искам от негово име да поясня а, малко доклада. Е, от името на господин Кукан. А, господин Кукан, който е докладчи сянка, смята, че доклада на господин Качин отговаря на целите и приоритетите приоритетите на политиката и отчита и напредъка, осъществен в областта на борбата с корупцията и усъвършенстването на съдебната система в страните кандидатки и потенциални кандидатки. Това са едни от приоритетните области за отпускане на средства от предприсъединителните фондове. Тук става въпрос за насочена помощ, е, но също времено трябва да има достатъчно средства, за да може е, съответните страни да поемат и да изпълняват своите задължения. Трябва да бъде, е, с помощта да бъде обвързана с резултатите от реформата и с конкрет, приемането на конкретни мерки. Трябва да видим какви са, какъв е напредък в борбата с корупцията и организираната престъпност. Важно е да се подчертае също, че не трябва да се забрави способността за освояване на средствата от тези фондове, както и всички е, проблеми, свързани с европейския бюджет. Смятам, че целите, които сме си поставили, се споделят от всички. Ефикасно разходване на средствата от с от фондовете. Нашата политическа група ще подкрепи всички изменения, които ще е, съсягат именно целите, които споменах. Е, е, Благодаря. А сега госпожа Гомеш има думата. Господин председател, аз също замествам господин Копън, докладчика в Сянка. Той ме помоли да представя от негово име следните точки. Най-напред, укрепването на върховенството на, на закона е много важно за страните кандидатки. Това е предварително условие за интеграция в европейското семейство. Така че парламента ще продължи да следи реформите в съдебните системи и административните системи във всички кандидатски страни. Също така ще следи и борбата с престъпността. Много е важно за Европейския съюз да се развие една дългосрочна е, стратегия за финансиране на гражданското общество, стратегия за прозрачност и стратегия за борба срещу организираната престъпност. Важно е да се осигури стабилност на съдебната система. Е, трябва да се, да, е, гражданите трябва да имат доверие в съдебната система. Там, където има закъснение в тези проекти, там трябва да насочим нашите усилия и подкрепа. Мисля, че комисията трябва да насочи усилията си именно там и ние трябва да подкрепим комисията. Господин Стил. Благодаря. Мисля, че борбата срещу корупцията трябва да остане приоритет за Европейския съюз. И приоритет за начина по който се разходват средствата от преприсъединителните фондове. Ако четете вестниците в която и да е страна от източна Европа, например днешния вестник в е, ежедневник в Босна и Херцеговина, ще видите титли, ще видите заглавия като приватизацията, която отива в частни ръце по, не, по неправилен начин. Много е ясно. Много е ясно, е, че трябва да се борим срещу корупцията, но важно е също така да се обясни защо е необходимо да се борим срещу корупцията а, и да се установи върховенството на закона. Това, което правим ние в Европейския парламент за е оказване на подкрепа за създаване, за изграждане на институциите в съответните страни. Институциите не генерират корупция. С някои от тези институции получават европейски средства. Комисар Фюле полага много усилия и свика заседание, ще свика заседание, посветено именно на, на темата борба срещу корупцията. А от името на комисията, Генерална дирекция разширяване. Благодаря, господин председател. Аз се радвам, че мога да потвърдя от името на комисията, че ние сме съгласни с важността за това да има независима и силна съдебна система и да и, и подкрепяме борбата срещу корупцията. Това е в унисон с миналогодишната стратегия и ще залегне в нашата следваща стратегия, която ще бъде представена през октомври. Потвърждаваме новия подход към глави 23 и 24, а именно, че комисията ще третира тези проблеми още в самото начало на преговорите, на започване на преговори за присъединяване. Проекто регламента за инструмента за предприсъединителна помощ дава, да включва и задълбочен мониторинг на всички области по отношение на напредика, напредъка. В този механизъм са заложени и адаптивни механизми към нуждите на всяка отделна страна в процеса на присъединяване. Ще се включат и индикатори за измерване, които ще спомогнат за правилната оценка на напредъка. По отношение на средствата за подкрепа за подкрепата на реформата в съдебната система и борбата срещу корупцията, естествено трябва е, да вземем предвид капацитета на, на абсорбиране в съответните страни. Важни са важен е и обема на реформи. Но тук не става винаги за инвестиране на огромни средства. Съгласни сме с докладчика и с другите колеги, които се изказаха днес. Съгласни сме, че трябва да положим дългосрочни усилия и че трябва да изградим дългосрочна стратегия. Какво трябва да се случи? Промяна на менталитета в тези страни, промяна на медиите. Съгласни сме, че трябва да дадем възможност на медиите, на неправителствените организации да играят основна роля в този процес. Това ние наричаме голяма коалиция, коалиция от хора, които могат да опосредстват необходимите промени. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа, госпожа Нейц, имате ли нещо да добавите? No, thank you very much. Не, благодаря ви. Остава ми само да благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията. И очевидно се очертава едно доста така, радващо ни съгласие по основните моменти. Преминаваме към е, следващата точка. Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и Йордания. Е, госпожа Нейц отново има думата. Благодаря, е, господин председател. За мен е чест отново да предложа на вашето внимание проекто резолюция за. Е, Рамковото споразумение между Европейския съюз и Йордания за общите принципи на участие на Йордания в програми на Съюза и протокола към това рамково споразумение. Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и Йордания. Самият протокол следва основната рамка, която сме е, приели е, за протоколи от този тип. И с е, други страни от Средиземноморското пространство. Вие знаете, че съветът предложи на комисията и на парламента в е, някои от агенциите, в някои от програмите на Европейския съюз да бъдат включени и е, наши партньори от е, Средиземноморското пространство. Е, това стана на 5 е, март, е, така че с Алжир, е, е Азербайджан, Марокко, е, Тунис, Украина и други страни ще бъдат включени в тези програми на общността. През март 2011 година Йордания изрази интерес да участва в широкия кръг от програми, отворени за държавите партньори по европейската политика за съседство. След като бяха проведени преговори, комисията публикува своите заключения в една паметна записка, след което разработи проекто протокола, съветът го е одобрил и аз мятам, че е, ще има е, консенсус и в Европейския е, парламент по отношение на необходимостта от приемането на проекта. Колеги, много важно е да приемем протокола като допълнителна важна съставна част от рамковото споразумение Йордания не е, е богата страна. Йордания е, е, трябва да се справя с огромни тежести от бюджетен характер, економически проблеми и тъй като проблемите в Сирия се отразиха много неблагоприятно на ситуацията, в страната, вие знаете, че стотици хиляди беженци навлязоха като от Сирия в Йордания. Йордания, между другото, бе засегната много силно и от кризата в Ирак на времето, така че това за втори път се случва на тази страна. И е, това естествено представлява една заплаха и за стабилността в страната. Влушаването на бюджетното и економическото положение е много сериозно и аз много се надявам, че е, парламентът е, ще подкрепи предложения протокол, който е от жизненно важно значение за Йордания в светлината на всичко, което съм изложила и в текста и сега. Госпожа Текайсър. Благодаря, господин председател. Аз е, огромна степен съм съгласна с отличния проект за резолюция, предложен от Ане Минейци и напълно споделям политическия анализ на положението в Йордания днес. Имам обаче две-три дребни бележчици, които с нищо няма да компрометират текста. Първата е свързана с бежанците от Сирия. Вярно е, че като гранична съседна на Сирия държава, Йордания плаща много тежка дан на войната в Сирия. И това може да дестабилизира да страната. Въпреки това обаче съжалявам, че макар че Йордания отдавна приема сирийски беженци, тя поставя бариера за сирийски бежен... палестински сирийски беженци, които нямат правото да влизат в в Сирия и в Ливан, които бягат чак в Тайланд и за тях положението е безнадеждо. И малко преди днешното заседание е, се срещнах е, е, с представител на правна организация, който ми спомена за това положение. Това беше първото. Второто смятам, че сред положителните елементи трябва да се подчертая ролята на Йордания като посредник в региона при решаването на различните конфликти и в частност и на палестински. За нас това е важна игра, страна именно като посредник в Близкия изток. И трето, верно е, че Йордания в момента полага големи усилия за да започне социални и економически реформи но е важно тези реформи да дадат своите плодове и да не нарушават социалната справедливост. Е, Йордания не е лесна страна. Това е страна изпълнена с противоречия, има реални вътрешни проблеми, не само свързани с беженците. И може би трябва да подпомогнем режима да увеличи социалната справедливост. Това са тези две, три, два, три аспекта, които бих вмъкнала в доклада. Иначе поздравявам а, лаконичния, но много изразителен начин, по който госпожа Нейц е изразила всичко. Нейц would like to add something. Някой иска ли да добави нещо? Не, искам да благодаря на Вероник за коментара, който направи тя ще преразгледам а, изложението на мотивите, преамбюла и смятам, че ще мога да вмъкна нейните предложения, които са напълно уместни. Uh, yes, the deadline, the deadline for... Благодаря. Крайният срок за измененията е 4 септември, 6 часа след обед. Така че това е срокът. Сега, сега ще направим кратка пауза. Ние ще започнем по-рано от 6.30, тъй като нашият гост ще дойде по-рано. А, той е вече тук. Той е тук. Е, ще изчакаме нашия председател, може би ще трябва да почакаме 5 минути, след което ще започнем изслушването с е, посланника. Искам да ви напомня, колеги, че заседанието ще се води при закрити врата, както винаги при подобни обстоятелства.